Începem explicațiile la vot și la... Започваме с обясненията на вод. И започваме с обясненията на вод по доклада на господин Александър Граф Ламбсдорф. Господин Ханан има думата. Благодаря, господин заместник председател. Да вземем предвид Швейцария, благоденстваща мирна страна с високо ниво демократично удовлетворение и с добри взаимоотношения с съседите в Европейския съюз. Швейцария е партньор и приятел на Европейския съюз и в, на двустранна основа изпълнява задълженията си, но има правото да си приема сама законите. Това е полезен модел за страни, които са извън юрисдикциите на европейските институции. Нищо не ни пречи да правим това. Великобритания няма да бъде, няма да бъде като Швейцария, ще бъдем по-ангажирани в рамките на НАТО, но идеята да сме в, да участваме на пазара, но извън политическия съюз е полезен модел, който може да се приложи не само в Великобритания, но и в други европейски страни. Благодаря, господин Себастия. Благодаря, господин председател. Аз съм против е, това економическо споразумение с е, СИП ЮАОР, защото, както беше казано, то се отразява отрицателно върху производителите на цитрусови плодове в Валенсия разширява се действието му. До края на ноември е, се събират цитрусовите плодове и до тази дата ще постъпят и тези съгласно CPOR. Това е много голям удар за производителите на портокали. Те страдат от нелоялната конкуренция от Марокко и също така има социален дъмпинг и екологични права, които не се спазват, не се изплащат и цените. Както казах, това е още един удар е, и с това се увеличава евроскептицизма. Не знам какво да обясня на моите избиратели. Да обясня, може би, че Европейския съюз не работи в интерес на европейските производители. Госпожа Гилера Гарсия. Грация. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против това споразумение, защото тук още един път виждаме, че външната политика на Европейския съюз противоречи на общата селско-стопанска политика и не е в интерес на производителите на цитрусови плодове. Аз съм от е, Южна Испания. В Андалусия, също както и в Валенсия, на цитрусовите плодове са много важна култура. Трябва да бъдем по-чувствителни към нуждите на тези производители. Може би е, а, ние не знаехме за че това споразумение а, ще бъде подписано и а, а, то съвпадна с а, а, нашата работа. И, и не може да продължаваме да водим а, а, външна политика по този начин, да подписваме споразумения които противоречат на нашата селско-стопанска политика. Затова гласувах против. Госпожа Маковей. През следващите 10 години страните от Африка, Тихоокеанския район и Карибския район ще либерализират 80% от търговията с Европейския съюз. Това е възможно по силата на споразумение за партньорство, включно през 2012 година. Това споразумение не е ратифицирано. Трябва да продължим работа, за да включим услугите, интелектуалната собственост, обществените поръчки, устойчивото развитие. Това ще бъде от полза страните от АКТБ и ще бъде толкова по-важно в контекста на мигрантската криза. Ще се, резултатът ще бъде повече стабилност, економическо благоденствие и оттам повече сигурност за Европа. Благодаря госпожа Сера Родригес. Благодаря. Благодаря на господин председателя. Аз гласувах е, срещу това споразумение, защото е в ущърп на МСП, както в Европейския съюз, е, така и е, на други места производството на плодове в южната част на Европейския съюз, в африканските страни. Всъщност това е споразумение в полза на големите западни предприятия. Това са онези, които реализират печалба от вноса и износа, защото диамантите, които се внасят от Ботсуана или пък петрола от Ангола или пък благородните камъни от Намибия, въглищата от други места, всичко това служи на международните концерни. През 2013 година Европейския съюз е, направи внос за 31 милиарда и износ за 33 милиарда. Виждате положителен баланс е, в размер на 2 милиарда. Това е печалба за големите предприятия, които работят с ефтини суровини и то с ниски производствени разходи. Госпожа Джофрида. Благодаря. Аз гласувах против това споразумение между Европейския съюз и южноафриканските страни, защото това ще бъде пореден удар срещу нашето селско стопанство, селското стопанство на Южна Европа, цитрусите, портокалите. Аз съм против, защото искам да кажа стига на тези стоености е, търговски споразумения, които водят до нелоялна конкуренция от тонове продукция, която не се произвежда в съответствие с е, нормите, които не са минали през санитарен контрол. Край на тази търговска политика, край на монополите и ударите от страна на комисията, която сключва споразумения без минимална оценка на въздействието. Ако Европейската комисия е, ще нанесе огромен удар върху нашите фермери. Благодаря госпожа Бегин за една минута. Благодаря господин председател. И аз е, и колегите ми от пет гласувахме против това споразумение. Споразумение, което според комисията има за цел да помогне на Африка, но това е всъщност търговско споразумение което ще доведе до 86% от африканския пазар. Това ще бъде неустойчиво за Африка, която ще загуби 3 до 4 милиарда от неплатени мита. Заедно с това ние ще пострадаме от вноса на африкански портокали. Всъщност на гражданското общество не беше включено в разработването на това споразумение. То може да доведе до дезинтеграцията и засилване на разликата между големите и малките страни. Ние Върви се към ратификация без парламентаристите да са имали време да прочетат текста. Ако не, ако не гласуваме, ще се стигне до увеличаване на митата. Благодаря. Преминаваме... Благодаря. Минаваме. Минаваме към обяснения за вод по резолюцията за Полша. Господин Хана не е тук. Давам думата на господин Яр. Благодаря, господин председател. Тази сутрин говорихме много за Европейския съюз и неговото състояние и мисля, че ако проследим е, смисъла на е, резолюцията, всъщност е, това би означавало, че е, Европейския съюз би функционират по-добре. Нашите приятели винаги ни казват, че трябва е, да е, посочваме грешките си и това е нормално между приятели. Ни не повече или по-малко ние с настоящата резолюция поставяме искане, А смятам, че тя ще се приложи да се увеличи работоспособността и бъдещите шансове на Европейския съюз. Господин Джамбас. Председател, уважаеми колеги. Против тази резолюция, защото е недопустима на меса вътрешните работи на една суверенна държава като Полша. Назидателният тон, тонът с който част от колегите се опитват да казват на полските граждани и на полската нация как да подрежда своята държава е абсолютно недопустим и неоправдан. И това е една от причините в европейските държави да нарастват съмненията относно здравия разум на на управляващите европейския съюз в брюксел. очевидно на европейския съюз е нужна реформа и тази реформа трябва да бъде точно в посока много повече суверенитет субсидиарност и много повече права на националните правителства да подреждат собствената си държава и собствените си държави. в противен случай ще се случи това което днес беше коментирано и на заседанието на съвета а именно нарастване на недоверието в европейските институции полша е суверенна държава и трябва да може да се разпорежда със собствения си вътрешен ред. благодаря за вниманието. Ja głosowałem przeciwko. Господин Мике, благодаря, господин председател. Аз е, всъщност съм против настоящото правителство, обаче натискът отвън укрепва е, увеличава подкрепата за собственото правителство и тази резолюция помага в това отношение на а, партиите от на партията ПИС и увеличава нейната популярност. Аз гласувах против и искам да е, задам въпроса, ако се пита дали е, настоящото правителство е лошо, то тогава защо толкова хора са гласували? Господин Юрек. Парламент Европей. Благодаря ви. Европейският парламент е, очевидно започна да анализира Полшата, е, как почна да анализира демокрацията в Полша. Е, резултатът е гротесктен. В Австрия, например, от месеци не може да се проведат избори, защото се оказва, че провеждането им е много трудно когато се стигне до дефиницията на семейството, малцинствата, във Франция, например, виждаме, че някои от най-големите партии нямат представителство в парламента. Днес проведахме дебат и, се, и защитаваме в този дебат демократичните принципи когато говорим за начина по който избираме председател, това доколко е демократично? Благодаря. Преминаваме към доклада Касталдо. Първият оратор е госпожа Форенца, тъй като господин Хана не е тук. Микрофонът не е включен. Благодаря. И искам да обясня защо се въздържах. Не защото не оценявам усилията положени от е, докладчика Касталдо, защото според мен трябва да се промени подхода към политиката на Европейския съюз спрямо тунизийския народ. Ние често водим е една политика на свободна търговия, която улеснява големите предприятия, а по никакъв начин не облагодетелства нито дребните производители, нито обикновените граждани в Тунис. Ние сме против увеличаването на квотата за олио и сме против споразумението свободна търговия с Тунис. Конкретната подкрепа от страна на Европейския съюз трябва да бъде в контекста на дълга, от който страдат и правителството и обикновените граждани. Госпожа Маковей. Благодаря. След арабската пролет пътят към Тунис, към демокрацията е наистина емблематичен. Тунис днес е подслонил а, около 1 милион либийци, които бягат от мизерията и войната. И наистина трябва план Маршал за Тунис, за да се консолидира демокрацията там. Само една стабилна страна с добре функционираща демокрация може да внесе стабилност в а, региона. Като цяло в доклада се а, предлага а, открите, откриване на а, пазара, повече прозрачност, повече ефективност. Очевидно, инвеститорите ще трябва да отговорят на тези въпроси. Докладът предлага създаване на контактни точки чрез Евроюз и наистина надяваме се, че това може да стане. Господин Моуло. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че това е изключително важна мярка, както от политическа, така и от економическа гледна точка. Единствената мисиоманска страна, която успя да тръгне по демократичен път. Да, има много трудности, но все още има възможност да се приложи този модел в цяла Африка и нашите взаимоотношения трябва да помогнат за това, да се помогне на младите тунизийци да имат бъдеще, да не попадат в клопката на проселитизма и екстремизма. Тунис е и партньор на Европейския съюз. Е, поради демократичния път е изминат през последните десетилетия. Благодарение на европейско-тунизийските връзки ние имахме възможността да установим най-добри възможни взаимоотношения с тази страна. Благодаря. Господин Кичук има думата. председател уважаеми колеги! аз гласувах за доклада защото тунис е не само родината на арабската пролет но и единствената арабска държава в която демокрацията успешно се консолидира. днес тунис е демократична държава чиято конституция гарантира върховенството на закона и защитава основните права и свободи на гражданите. основен белег за успешната демократизация на страната е наличието на добре развито и стабилно гражданско общество въпреки постигнатия прогрес днес страната е изправена пред трудна социална и икономическа ситуация а нестабилността в региона и опасността от терористични атаки влияят негативно върху туризма и крехката тунизийска икономика. ето защо е необходимо европейският съюз да работи за повишаване на капацитета на тунис по отношение на неговата стабилност демокрация доброто управление борбата с корупцията и икономическото развитие. не на последно място необходимо е да задълбочим нашето сътрудничество борбата с тероризма защото това е общо предизвикателство както за тунис така и за европа и в същото време да създадем обща стратегия за съвместни програми за дерадикализиране като най добра превенция срещу тероризма. благодаря. Благодаря. Сега думата има господин Паспишил. Преминаваме към доклада Балас. Господин Ханан има думата, но той не е тук, затова думата има госпожа Форенца. Искам да обясня защо гласувах за този доклад. То е първата стъпка в борбата на Европейския съюз срещу социалния дъмпинг. Аз мислям, че това е само първата стъпка, че предстои още много път в тези усилия. Социалният дъмпинг е резултат от необозданата глобализация, която дава възможност за свободно движение на капитала. Глобализацията дава възможност за ерозиране на социалните условия. Мисля, че трябва да се съпротивляваме срещу занижаването на трудовите нормативи. Трябва да се и ако успеем да се преборим за това, ще можем да постигнем онова, към което се стремим и което ще обсъдим утре. Благодаря, Лопес Бермехо. Благодаря, господин председател. Влушаването на условията на труд на социалните права е, води до социален дъмпинг и това е основен проблем в Европейския съюз. Една ерозия, която се наблюдава от десетилетия. Това означава обедняване на работниците. Европа разполага с необходимите инструменти, за да се бори срещу тази практика, но директивите, които се приемат, като например сферата на транспорта, не се прилагат. Те се заобикалят, като например директивата за командираване на работници. Ние искаме сега да действат еднакви права за всички работници, независимо къде се намират. Трябва да има инспекции, трябва да се предвидят санкции, също, що се отнася до отговорните лица. Фирмите фантоми, срещу тях трябва да се борим е, общите трудови договори и социалния диалог трябва да бъдат укрепени. Трябва да се прилагат законите, но това не се прави. Европейският съюз не прави нищо и няма възможност за една демократична Европа. Е, Киртън Дарлинг, следващият оратор. Госпожа Киртън Дарлинг. Благодаря господин председател. Отслабването на колективните трудови договори доведе до по-голяма експлоатация и нелоялна конкуренция. Доведе до ксенофобия, омраза срещу чуждестранните работи. Много от моите избиратели са, виждат заплашени своите права, е, своята работа. Трябва да се изпълнява директива, изключително тази за командированите работници. Затова тази директива е много важна. Необходимо е равно заплащане на рав, за равна работа, това да се прилага за всички работници в цяла Европа. Ако не решим този проблем сега, последиците за Европейския съюз в дългосрочен план могат да бъдат катастрофални и боя се може да застраши самото съществуване на Съюза. Благодаря. Благодаря. Аз гласувах против този доклад и тази резолюция, защото ще се създаде нов инструмент. И няма никаква, обоз... никакво основание да се твърди, че ще има социален дъмпинг и ще се пречи на свободното назначаване. Ако погледнем доклада, ще видим, че е, госпожа Форенца каза, че дори че трябва да се грижим за правата на работниците, но те не могат да продават своите права. А, е, и госпожа Фюренца може би знае, че а, е, кое е най-доброто за работниците. А пък госпожа Бермехо настоява за повече проверки, което означава по-малко свобода. Дори онова, което се предлага тук, не е приемливо. Господин Юрек. Господин Юрек, сега вече дойде вашия ред. Благодаря. Европейския съюз, ако е, желае да бъде съюз на страни, трябва да изгражда заедно, а не само да нарушава, да разрушава заедно. Всъщност е, социалният дъмпинг е, не е нищо друго, освен унищожаване на конкуренцията между отделните страни, които дълго са извличали ползи от а, своето доминантно положение, а сега вече не могат да се възползват от това предимство. Става дума за намаляване на разходите за труд. Кой участва в Европейската общност? Ние обаче всъщност а, ние се присъединихме към този съюз с а, убеждението, че ще подкрепяме вътрешния пазар. Става дума за истинска конкурентоспособност и ние не искаме да се откажем от този принцип принцип. Госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Подкрепих този доклад срещу социалния дъмпинг и днес говори председателят Юнкер именно по този въпрос. Необходимо е равно заплащане за равна работа. Това е, радвам се, един от приоритетите на комисията. Радвам се, и надявам се, че европейските граждани ще въделят това мнение. Подкрепих също така предложението за въвеждане на минимални заплати в заплащания във всички страни членки. Имаме такава минимална заплата в Ирландия. И смятам, че всички европейски страни, според своите традиции и национални а, обичаи, трябва да въведат подобно минимално заплащане. Знаем, че приличното заплащане в целия Европейски съюз ще подпомогне социалното кохезия, а това е противоотрова за социалния дъмпинг, защото социалният дъмпинг е коварно нещо. Благодаря. Благодаря. Закривам заседанието. Ще продължим от 3 след обед. Благодаря.